Good afternoon, dear colleagues. Good afternoon. Добър ден, скъпи колеги. Добре дошли на нашата работа. Започваме работата на нашата комисия, въпреки че не мога да ви видя всички. Аз съм почти сам в залата, повярвайте ми. Не ми харесва, много е странна ситуацията, но така стоят нещата в момента. Не знаем за колко дълго време. Нека да направим обаче най-доброто, на което сме способни. Благодаря на всички ви предварително за вашата подкрепа. Работата ни не тече лесно и не е много приятно. Сега, кои са точките, на които ще се спрем преди а, голямото заседание за а, голямата тема за днес, а именно Междупарламентарната конференция по въпросите на върховенството на закона. Преди да започнем работата по тази тема, както казах, има още няколко точки, по които ще а, обсъдим. И то доста бързо, за съжаление. Защото казах, основната тема днес е междупарламентарната конференция. Имаме изтъкнати участници от националните парламенти, разбира се, евродепутати и други експерти. Но, както казах, първо ще се спрем на точка 9. Европейската стратегия за данни. Проекто становище, изготвено от нашата колега Марина Калорант. Европейската стратегия за данни. Нашата колега Марина в рамките на 5 минути ще ни представи своето проекто становище. Предполагам, че след това докладчиците в сянка ще се изкажат е, за по 2 минути. След това отново ще чуем Марина и а, ще имаме 15 минути за следващата точка. Марина, ако си свързана с нас, имаш думата. Да, благодаря, Хуан. Благодаря, господин председател. Аз много съжалявам, че ти си сам в залата. Аз много бих се радвала да съм сред вас, но така стоят нещата в момента. За мен е голяма радост да ви представя проекто Страновището днес – което надявам се ще подпомогне разработването на Европейската стратегия за данните. Нашите колеги от комисията ИТРЕ, както и от други асоциирани комисии, помогнаха много за изготвянето на това становище, тъй като данните са много важен стълб в европейската економика. Данните са много важни е, за всички сектори и се надявам, че всички, цялата европейска економика и цялото европейско общество ще се възползва от данните. Много важен аспект за новите разпоредби е именно да се гарантира трансфера на данните и то по един сигурен, безопасен начин, който който напълно да спазва правилата на е, регламента за защита на данните. Като разбира се, естествено се подразбира, че трябва да бъдат защитени изцяло основните права на гражданите. Разбира се, че комисията е, Либе има изключителни права относно доклада и относно становището. Аз вече предадох а, е, проекто становището Знаете, че аз нямах много време да се и много пространство да се разпростирам, само една страница. Та се опитах да насоча вниманието си върху основните точки, които според мен са изключително важни за членовете на парламента. Сега ще ги споменам. Първо, стратегията на комисията за данните би следвало, би следвало да изхожда да изхожда от интереса на гражданите и пълно спазване на основните права. Второ, трансфера на данни трябва задължително да спазва правилата на регламента за защита на данните, както и съответните директиви. Особено когато става за трансфер на данни от други юрисдикции. Ясно трябва да се поставят границите между лични и нелични данни – така както посочва комисията, особено в случаите на по-малки продукти. Наборите данни, особено тези данни, които са свързани именно с такива продукти, трябва да бъдат третирани като лични данни пространства а, за данни и набори данни, които се изпазват от правоохранителните органи, следва да спазват принципа на пропорционалност, както и а, правилата за опазване на личните данни. Много е важно да имаме ясна разпоредба за предоставяне достъпа до тези данни. На следващо място, нуждаем се от задължителни мерки, като например но рамка за а, сертифициране на кибердостъпа, за да не се допуска изтичането на данни. Затова бих искала именно да насърча разработването на подобна мерка, подобна рамка, подобна мрежа, именно за да се стигне в крайна сметка до електронни подписи. Скъпи колеги, Споделянето на данните се увеличава все повече и повече, както и свързаните с това продукти. Затова ние трябва да гарантираме личните данни на европейските граждани. Това становище е една възможност да се гарантират основните права, като например правото на частен живот и е, личните данни. И тези правила трябва изцяло да бъдат е, вградени в цялостната европейска стратегия за данните. Надяваме се, че е, доклада на комисията ИТРЕ ще отчете нашето становище. Вчера внимателно проследих дискусиите в комисията ИТРЕ и много ме удовлетворява факта от позицията на докладчика и на неговите докладчици в Цянка, а именно, че трябва да гарантираме личната сфера, основните права. Така че това досие трябва бързо да бъде <clears throat> прието. Що се отнася до графика, аз съм определила или предложила някои данни, някои график, е, дати и бих желала, разбира се, колегите да внесат своите изменения. Предлагам 16 ноември обед да бъде крайният срок. Надявам се да го потвърдите този крайен срок. Що се отнася до окончателното гласуване в, Либе, в комисията Либе, то ще бъде в средата на януари. Така че, скъпи колеги, сега много внимателно ще изслушам а, а, вашето становище. Очаквам да продължим работата. Председателят, благодаря Марина, че наистина спази и времето. Графикът е много важен за нас, защото знаете, че ни предстои междупарламентарната конференция. А преди това трябва да обсъдим такива важни въпроси, като именно стратегията за данни. Сега нека да преминем към докладчиците в сянка. Както казах, всеки от тях ще има възможност да се изкаже в рамките на две минути. Моля ви, колеги, спазвайте времето. Бартош Лукович от НП е има думата. Excuse me,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 Предлаганият от мен текст, т.е. предлаганият на нас текст а, а, е много добър. Преди всичко трябва да гарантираме защитата на данните, неприкосновеността на личния живот. Потребителите не трябва да губят контрол върху собствените си данни, обаче реално точно това се случва – предлагам законодателството да влезе в сила и да започне да се прилага колкото се може по-бързо. Също така трябва да гарантираме безопасно предаване на данни между публичните институции, например, когато говорим за данни на пациентите когато тези данни, например, се насочват в друга държава членка, така че лекарите да знаят как пациентът е бил лекуван преди. Ние имаме нужда от единно решение за Европейския съюз и смятам, че това становище изцяло отговаря на тази цел. За щастие, вие спряхте колата си. Моля ви се, продължавайте да управлявате колата си по разумен и отговорен начин. Сега давам думата на господин Драгош Тодораче. Дали сте свързан с нас? Дали имате връзка? Yes, I am. You can, you can hear and you can... Да, надявам се, че може да ме чуете и да ме видите. Съвсем накратко. Радвам се, че обсъждаме в нашата комисия стратегията за защита на данните. Смятам, че това е част от един по-широк дебат за цифровия преход на нашето общество. Радвам се, че имахме възможност заедно да работим по този доклад, но може би още сега трябва да кажа във връзка с личните данни. Следното смятам, че ние в комисията Либе трябва да сме особено съсредоточени върху този аспект и мисля си, че Европейската комисия вече има доста добра представа как ще процедира, но мисля, че трябва да дадем по силен тласък на Европейската комисия, за да мисли тя повече за това как гражданите да бъдат реални стопани и собственици на своите данни. Не съм съгласен с това, че технологичните гиганти вече използват нашите данни и то по начин, който те го правят. Смятам, че е добре да дадем някои политически препоръки на Европейската комисия. Благодаря, Драгош. Е, сега Сергей Лагодински от Зелените. Дали има връзка? Hello, it's great, great to see every... Много се радвам да видя всички вас и не съм в колата си. Много ви благодаря за това становище. Само две неща. Първо, и ние, и аз лично съм съгласен с Драгош, че това е много важно законодателство, включително в контекста на изкуствения интелект. Това, което е много важно за нас е точка Седма, това е проблемът с електронното идентифициране на гражданите и съответните документи. Ако искаме да защитим гражданите, ние трябва да говорим за интернет и за пространствата на данни като безопасно място за гражданите, но това не трябва да бъде безопасно за онези, които искат да нарушават анонимността на данните, които искат да злоупотребяват с данните. Трябва да подчертаем това. Това е основното за мен и с нетърпение, разбира се, очаквам нашето сътрудничество по този документ. Госпожа Пелетие, Софи Пелетие от Обединена телевизия. Ан Софи Пелетие, свързана ли сте? Госпожо Пелетие, ако сте свързана, моля, включете се. Мадам Госпожо Пелтие, можете ли още веднъж да натиснете на копчето? Говори. Сега чувате ли ме? Слушаме ви. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви. Наистина е тъжно, като ви гледаме така самотен в големите зали, но поне ще имаме да, какво да разкажем на нашите деца и внуци. Продължаваме да работим. Много е важно нашата комисия наистина да има какво да каже по личните данни. Много неща бяха казани, но а, се радвам, че сега обсъждаме този въпрос. Разбира се, че са много важни нещата, свързани с основните права, с търговията и избягването на търгуването с тях. Кои са точно личните данни, кои са по-нелични данни, дали общия регламент е достатъчен. И както разбрахте, наистина има данни, които трябва наистина да бъдат свещенно опазени, като медицинските, например. Защото днес Microsoft държи нашите данни за нашето здраве. Не знам дали познавате ТАТАТА, -та -та, в Европа. Там се насърчават младежите да продават личните си данни под егидата на прозрачността, на сигурността, по такъв претекст. Но никога няма гарантирана сума на среща. Така че наистина е много важно да се чуе гласа на комисия Либе и се радвам предварително, че ще работя с колегите. Благодаря. Now, I guess that'll be it as for the shadow. И мисля си, че изчерпахме списъка на докладчиците в сянка, затова даваме дума отново на автор на становището. Марина, имате думата. Uh, Thank you. Thank you. I think it's благодаря. Надявам се, че всичко работи. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици Сянка, много ви благодаря за добрите думи и много ви благодаря, че вече формулирахте някои важни въпроси. Искам да съглася с вас. Наистина много е важно да мислим за информираността на потребителя, защото е много важно гражданите да бъдат добре информирани потребители на интернет и на цифрови технологии, да мислят за цифровата хигиена. И що се отнася до електронното идентифициране, то е много важно и в света онлайн, и в света офлайн. Смятам, че не можем да имаме стратегия за данните без възможността да можем да определяме, когато е необходимо, само когато е необходимо, самоличността на хората, които участват в определени дейности и транзакции. Благодаря ви за конструктивния подход. Благодаря ви, председател. Благодаря, Марина. Благодаря за вашето сътрудничество, защото знаете, че времето ни притиска. Мисля, че се придвижва много бързо към следващата точка от дневния ред. Точка 10. Е предложение за регламент за създаването на условия за достъп на други информационни системи на Европейския съюз за целите на ВИС, визовата информационна система. Пауло Ранжел е нашия докладчик и мисля, че ще имаме също така допълнително обсъждане по свързана тема което е свързано с регламента за оперативната съвместимост с същите оратори. И така, Пауло Ранжел, Пауло Ранжел, дали имате връзка? И ако има връзка, може да се свържете с нас. Е. Добър ден. Ще говоря на английски. Си изкажа на английски, тъй като темата е доста техническа. Както знаете, господин председател, измина вече година, откакто се отчетох пред комисията относно преговорите по ВИС, визовата информационна система на, Европейската, на Европейския съюз. Сега, за съжаление, заради а, здравната криза и пандемията, тези преговори бяха забавени. Но последните месеци координаторите на тази комисия смятат, че този файл, това досие ни би следвало да е проблем и приоритет за междуинституционалните преговори. За щастие обаче преговорите започнаха стъпка по стъпка. Подготвяме техническите срещи за тристранни за триалога относно досието за ВИС, визовата информационна система на Европейския съюз. И мога да ви уведомя, че новата визова информационна система ще започне да функционира виртуално и а, с, наред с, с Шенгенския кодекс, както и с видовия, визовия кодекс. Както вече съм казвал тук в тази комисия, тук става въпрос за комплексни въпроси и не може да се каже, че някой от тях е по-малко приоритетен. Именно поради тези причини официално ние сме изправени пред две досиета. Шенген и шенгенските държави ще бъдат, разбира се, също засегнати от това досие. И ясно искам да посоча, че ние не разглеждаме единствено и само визовата информационна система. Както казах, ние разглеждаме в контекст. Именно да бъде свързано това досие с останалите. Разбира се, много е важно да не се стига до призастъпване на въпросите и дублиране. Важно е да гарантираме информацията на данните и опазването на данните и да приемем най-добрите условия за опазване на каквато и да била информационна система в Европейския съюз. Движенията в шенгенското пространство са много важни. Ние трябва да опазваме шенгенското пространство, да издаваме визии, без значение дали за туризъм и за дълготрайно пребиваване. Това са действия и решения, които имат въздействие върху нашите граници, върху вътрешното управление на, на границите, както и на безопасността. Именно поради това, че визовата, е, смятаме, че визовата информационна система е изключително важно досие, което ще създаде, окрепи доверието между шенгенските държави. Разбира се, че това е досие, което е свързано с много други приоритети – като защита правата на децата, безопасността, биометричните данни, както и по отношение на граждани от трети страни. Така че ние достигаме много важен етап от преговорите. Нуждаем се от резултати от наша страна. Първо, за целите на правоохранителните органи, визовата информационна система трябва да следва един каскаден подход. След 10 години преговори, след 10 години пребиваване в Европейския съюз, всички тези данни, издадени за пребиваване, трябва да останат в системата. Не на последно място, трябва да подсилим принципа за отчетност. Това е много важен механизъм, който наистина ще подпомогне за добра отчетност. Така че, уважаеми колеги, много се надявам още тази година да постигнем политическо споразумение с съвета. Още по време на немското председателство се надяваме на тяхната подкрепа. За да постигнем това, аз и колегите ми, мои докладчиците в Сянка, искам разбира се да им благодаря за градивната работа и за тяхната ангажирано, ангажираност по всички тези толкова сложни заплетени досиета. И ще надявам се, че мога да продължа да разчитам на тях, както и на вас, защото въпреки тези сложни и тежки времена, съм убеден, че ние можем да постигнем един добър резултат, именно да създадем една добра визова информационна система, която да гарантира свободното движение в шенгенското пространство. Благодаря ви. Благодаря, колега. Всъщност, е, това е чудесно а, а, проявление на вашето европейско, на, е, на вас като европейски а, депутат. Говорите, сте португалец, изказвате се на английски. А сега следващия колега има думата. Имаме ли връзка? Камера. Доминек. Еко. Се те скуча. Аделанте. Чуваме ви, казва председателят. Благодаря, господин председател. Преди всичко, благодаря на уважаемия ни колега Паул Раншел както и на другите колеги за извършената от тях работа. За, за защита на вече завоюваните позиции. Искам само да посоча, че за социалистите демократите е много важно, особено важно, този регламент да предвижда визовата информационна система да действа пропорционално и в зависимост от потребностите, включително на бенефициентите, да има също така необходимите гаранции за спазване на основните права и да бъдат заложени ясни, конкретни условия за достъпа на компетентните органи до необходимата информация и дейности. Например, то информация за националността, например, на кандидата на, за виза, който иска да предприеме пътуване до Европейския съюз. eh, colega Rangel ha orientado bien eh, las negociaciones. Así que de nuevo, gracias a él. Още веднъж благодаря на колегата Ранжел и на целия екип докладчици Сенка. Благодаря. Колега Руис. Благодаря, колега Руис ТВС. И сега преминаваме към докладчика от Обнови Европа. Отново, Драго Штодорече, сигурен съм, че сте на линия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз забелязах, разбира се, румънския флаг до колегата Ранжел. И естествено, че съм много щастлив от това. Искам и аз да благодаря на Пауло за неговото търпение – за цялата енергия, която той вложи в работата си на докладчик, включително и контактите с съвет и с комисията. Много от въпросите, които поставяхме, бяха решени по време на преговорите. Разбира се, искам да благодаря на другите колеги, докладчици в Сянка. Мисля си, че извършихме значителен напредък в нашето обсъждане, що се отнася до дългосрочните и краткосрочните визи и важните глави, например, критериите за автоматично търсене. Наистина, доста голяма напредък има тук. Що се отнася до проверките, мисля си, че постигнахме съгласие за това как ВИС ще потвърждава данните в системите ETIAS и другите системи, свързани с нея. Също така смятаме, че достъпа до ВИС от страна на компетентни органи е за целите на проверка на достъпа и пребиваването на територията на Европейския съюз и за целите на идентифицирането. Ние предвидихме това, че търсенето ще бъде извършено в контекста на няколко различни критерия. И смятам, че това, което е постигнато от докладчика е много положително. Но все още не сме финализирали текста в някои аспекти. Ние искаме да заложим допълнителни гаранции и защитни мерки в текста. Особено, що се отнася до децата, мисля си, че постигнахме определен, определен добър напредък свързан, например, с, с взимането на пръстови отпечатъци, а също така портретни снимки на деца. Трябва много да внимаваме, когато става дума с, с портретни снимки и други образи на деца. Така че мисля, че още има какво да се направи по време на преговорите в тази сфера но мисля си, че наближаваме вече финалната права. Благодаря още веднъж на колегата Транжел и на всичките колеги, докладчици в сянка. Благодаря, Драгош. Клер Дели за ГУ също помоли думата. Имате ли връзка с нас? Заповядайте. Клер, connected? Клер, дали имате връзка с нас? Yep. Are you trying? Опитвате ли се да установите връзка с нас? Сега дали ме чувате и виждате чудесно. Моля да ме извините, господин председател. Няма да повтарям това, което казаха колегите преди мен. Наистина огромен обем работа беше извършен и наистина това се вписва също в цялата програма за укрепване на границите, особено предвид всичките подозрения, които съществуват сега, много от тези мерки а, дават потенциал за огромна дискриминация. Така или иначе, наистина огромен обем работа извърши докладчика и другите докладчици в сянка. И въпреки, че сме критично настроени по някои аспекти, ние сме благодарни за положените усилия. Това беше от мен, господин председател. Okay, that'll be it for now. Now... Добре. Нека сега да дадем отново думата на Пол Оранжел. И след това ще продължим с междупарламентарната конференция. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Благодаря на колегите. Това, което те казаха, е много важно. Искам да кажа, че това е много сложно, много аспектно, многоаспектно досие, е твърде специализирано. И истината е, че заедно с докладчиците в Сянка, ние наистина успяхме да им имаме много добри отношения на сътрудничество, работихме много добре заедно, много неща обмисляхме заедно. Също така в контактите ни с съвета можехме да се опираме на постигнатия вече между докладчицата сянка и мен като докладчик компромис в много сфери. Така че смятам, че нашата позиция е много силна, така че наистина можем да постигнем положителна промяна в законодателния процес и накрая ще кажа, че зад мен не е точно румънското знаме, а това е картина от много известен португалски художник от града, в който се намирам сега – и между другото, това не е точно червено, това е оранжево. Това е цвета на моята партия тук в Португалия. Така или иначе, много се радва. на всяка възможност да почета румънското знаме. Благодаря ви. И така, за да приключим с дневния ред, вече сме готови да преминем към нашата междупарламентар... нашето междупарламентарно заседание на парламентарните комисии. Темата е първия годишен доклад за върховност на закона от Европейската комисия и ролята на националните парламенти. И искам да приветствам участниците. Gathering. Позволете ми да приветствам нашите гости. Това събитие е един вид институционална конвенция, бих казал към момента Имахме някои предварителни събития, разбира се, за да подготвим а, сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти, що се отнася до пространството на свобода, справедливост и законност, от както влезе в сила за Лисабонския договор, разбира се, ние а, много работим в тази посока нека да не забравяме и е, е, Европейската харта за основните права, на която ние сме подчинени. Така че ние спазваме тези принципи. Това е нашият мандат да работим заедно и да работим по-добре. Да работим по-добре заедно. Затова сме се събрали тук, така че всички представители на Европейския парламент, всички представители на националните парламенти, моля ви, чувствайте се като у дома си, добре дошли. И а, искам да приветствам също така и заместник а, председателя на комисията Либе. Кой си е представил? такова нещо, да провеждаме такова събитие а, в онлайн пространството. Но аз имам подкрепата на заместник-председателя на комисията Лива, която е тук в залата с мен. Още веднъж добре дошли на всички. Нашите специални гости ще получа думата и за нас е чест да ги чуем. И за мен е, разбира се, чест да председателствам тази междупарламентарна конференция по първия годишен доклад е, за върховенството на закона и ролята на националните парламенти. Петдесет и един са представителите на националните парламенти в държавите членки на Европейския съюз. Именно това са 23 държави членки, които са представени от 51 представители. Това означава, че интересът на националните парламенти към този вид дебати е изключително голям и е много важно именно тук в рамките на Европейския парламент да положим основите на тази конвенция, на този нов вид дебати и по този начин именно да насърчаваме разпространяването на нашите общи ценности и правила. Особено когато става въпрос именно за ролята държавите членки, националните парламенти по темата за върховенство на закона. От 2016 година бих искал да ви напомня, Европейският парламент апелира за приемането на един цялостен механизъм по отношението на демокрацията, основните права и върховенството на закона. Просто го наричаме механизъм или рамка за върховенството на закона, но се обхващат всички тези елементи. През октомври тази година Европейския парламент прие нова резолюция именно за създаването на този механизъм, като призоваваме всички заинтересовани страни да се присъединят в създаването на този механизъм, то който да бъде подкрепен от всички институции. И най-вече, разбира се, между Европейски парламент, комисията и съвета. Идеята е този механизъм да залегне в годишния цикъл на мониторинг, защото е много важна също така задачата на националните парламенти. Те да бъдат окоръжени да участват в този цялостен публичен дебат, да заемат позиция в рамките на годишния цикъл за наблюдение върховенство на закона в Европейския съюз. Това е една първа стъпка, това събитие. Тя е част от цялостния диалог – Европейският парламент възнамерява да организира подобни срещи в един редовен порядък. Нека сега да се спрем на този първи доклад, изготвен от Европейската комисия, представен през октомври месец. А, на 30 септември тази година е, Европейския комисар Дидие Рейндърс представи доклада тук а, предвидели сме два панела. Втория панел ще разгледа въздействието на мерките, здравната криза и пандемията върху върховенството на закона. Това са мерките, които а, държавите членки а, приеха на национално равнище. Като разбира се, ще обърнем именно то, внимание точно на ролята на националните парламенти, точно в този толкова важен период от време. Сега откривам първата сесия на нашето събитие относно годишния доклад за върховенството на закона, изготвен от комисията и ролята на националните парламенти. Кои са нашите изтънкнати гости? Първо, Разбира се, на първо място приветствам заместник председателя на Европейския парламент, а след това Михаил Рот от името на германското председателство, германския кабинет. След това ще чуем господин Дидие Райндърс, комисаря за правосъдие, Михал Шимечка, докладчика от наша страна по този механизъм. И разбира се, ще имаме възможност да изслушаме двама члена от национални парламенти. Това ще бъде госпожа Изабел Родригес от Португалия и Херберт Ирте и госпожа Клаус Кристиан Краусен от Германия. Нека да започнем, колеги. Катарина Варлай има думата за 10 минути. Предвидели сме 10 минути, но ако можете по-кратичко да се изкажете, ще бъде чудесно. Защото имаме се още 5 гости, които ще се изкажат след вас, ако не и повече. Така че, моля ви наистина да се придържаме към а, времето предвидено за изказване. За да из... направим най-доброто с времето, което разполагаме. Катарина, we saw you. Please be back. Катарина, yes. видяхме те, имаш думата. Welcome. Добър ден, Хуан. Приветствам всички участници от името на председателя Давид Сасоли. За мен е чест да ви приветствам на това заседание на парламентарните комисии, на националните парламенти, Европейския парламент. Както знаете, Европейския парламент придава огромно значение на защитата на принципите на правата държава и ценностите на Европейския съюз – въпреки, че няма иерархия на ценностите на Съюза, зачитането на принципите на правата държава е предварително условие защита на всички останали основни ценности, които са в основата на Европейския съюз. Защото не може да има свобода, демокрация, равенство и зачит на човешките права, без да се зачитат принципите на правова държава. Разбира се, тази тема винаги е предмет на интересен дебат и днес ще обсъждаме различните условия, свързани с гарантирането на спазването на принципите на правовата държава и също така в контекста на много по-конкретни проблеми, като например взаимоотношенията между мълцинствата и мнозинствата – ние не трябва само да обсъждаме в Европа, но трябва и активно да защитаваме този принцип. Историята на демокрацията показва, че е необходимо да има възпиращи и противодействащи механизми гражданите да са активна част, да взимат активно участие в живота на обществото. Европейският парламент отдавна призоваваше да се въведе такъв механизъм, какъвто сега обсъждаме и националните парламенти също така отдавна защитаваха тази идея, така че смятам, че днес ще има много интересно обсъждане. Смятаме, че се върви в правилната посока, чрез създаване система за наблюдение на състоянието на правовата държава в държавите членки. Европейската комисия съсредоточава основно върху борбата срещу корупцията, но разбира се има и други аспекти. Европейския парламент внесе своите предложения – във връзка с механизма за наблюдение, така че механизмът да бъде по-всеобхватен, така че да включва той също така и различни други принципи на демокрацията. Пандемията постави много въпроси, свързани с ролята на държавите. Виждаме колко държави се сблъскват с затруднения при въвеждане и поддържане на ограничителните мерки в контекста на принципите на правовата държава. Разбира се, изключително важна е борбата срещу COVID-19 да се води възоснова на принципите на правовата държава и други основополагащи ценности на Европейския съюз. Разбира се, този механизъм ще се прилага абсолютно съразмерно с конкретната ситуация и ще има редовен контрол. Европейския парламент през 2018 година внесе обосновано предложение във връзка с ситуацията с правата държава в Унгария. Също така Европейския парламент прие и резолюция, която се отнасяше до нерешените проблеми в Унгария и Полша. Още през януари тази година Европейския парламент прие резолюция във връзка с това, че няма достатъчно постигнат напредък в Унгария и Полша във връзка с член 2 на договор с Европейския съюз. Приветствам усилията на сегашното председателство на съвета да продължи дейността и да реши проблемите с принципите на правовата държава в контекста на член 7 на договора. Бих искал да повторя призива за това европейските общи ценности да бъдат надлежно защитавани и обсъждани в рамките на това, което се предвижда от договорите и с активното участие на Европейския парламент. Също така ние знаем, че вече е постигнато предварително съгласие между парламента и съвета за режима на предварителни условия за целите на защитата на бюджета на Съюза. Европейския парламент много категорично защитава принципа и ефективността на тези предварителни условия да бъдат заложени в многогодишната финансова рамка. Много се радваме, че принципите на правата държава са формулирани по един широк начин – това ще позволи да се извършва реална защита в независимите съдилища. Разбира се, изключително важно всички органи на общественото управление на всички нива да действат в съответствие с принципите на правовата държава и гражданите да могат да се обърнат към независими съдилища, включително Съда на Европейския съюз, ако това не е така. Разбира се, принципа на правовата държава е неотменна част от нормативната институционална уредба на Европейския съюз. Днес ние се намираме на един решаващ етап. Ние трябва да устояваме нашите ценности, за да можем да продължим да бъдем заедно и в бъдеще да бъдем още по-силни и нашите връзки да бъдат още по-силни. Европейския парламент разчита на силното участие на националните парламенти. Благодаря ви за участието. Председател, благодаря Катерина за вашето изказване. Сега нека да изслушаме господин Михаил Рота. Ви благодаря, господин председател. Уважаеми колеги в Европейския парламент, както и благодаря на колегите от националните парламенти, благодаря ви за поканата. Много уважавам това събитие, което организирате, защото темата за върховенството на закона е изключително важна, а именно да се обединим всички ние около нея в Европейския съюз. Върховенството на закона не би следвало да ни разединява би следвало да ни обединява. Всички европейски институции, парламента, комисията и съвета, когато представлявам, носят много голяма отговорност. Разбира се, държавите членки носят отговорност, както и националните парламенти. Трябва да подобрим сътрудничеството. Мога да се съглася напълно с заместник-председателката на парламента Барли, а именно за това, че върховенството на закона е основата на нашето общество, което ни обединява с общите ценности, които си отговорност за всички нас. Даваме си сметка и за проблемите – Тази тема е доста спорна към момента, но германското председателство смята, че тази тема е много важен приоритет. Много приоритет в рамките на нашето председателство. Между впрочен, ние се застъпихме за въвеждането на два нови инструмента. Единият, който беше обсъден, това е механизмът за обвързването на бюджета с правовата държава, което означава, че там, където системно се нарушават принципите на правовата държава, ще бъдат съкрещавани европейските средства. Вторият инструмент, за който ние се застъпихме, това е диалога за правовата държава. Комисаря Рендърс, още когато беше министър-председател в Белгия, представи тази инициатива – и аз се радвам, че от тогава постигнахме много и в рамките на съвета. И смятам, че този доклад на комисията ще помогне изключително много в тази посока. Искам наистина да благодаря на всички, които усилено работиха да стигнем до тук. Този доклад предоставя възможност за обективни а, дискусии. Разбира се, съществуват вече такива инструменти, като член 7, например, и, и а, механизма а, за правовата държава. Той е малко по-различен, защото става въпрос за превенция, за изцеление. Искаме да излекуваме една болест, която доста се е разпространила – Става въпрос да имаме едно еднакво общо разбиране за правовата държава, за върховенството на закона. Не желаем да оставаме с впечатлението, че само някои е, държави членки са критикувани. Не. Правовата държава, върховенството на закона е приоритет за всички нас. Положителното, което желая да подчертая в доклада на комисията е, че той е изготвен не само от експерти в Брюксел. Този доклад е изготвен от експерти на всички държави членки и експерти и представители на гражданското общество и смятам, че това е изключително положителен елемент в доклада на ниво съвет вече приехме диалог и механизъм, който да се състои от два елемента. Преди няколко седмици ние проведохме, между впрочем, първа физическа среща на министрите по европейски въпроси, където обсъдихме принципно проблемите, въпросите, свързани с върховенството на закона. Кои са четирите елемента, които ние посочихме? плурализъм на медиите, свобода на медиите, борба с корупцията, защита на основните права. На съвета на министрите беше взето решение да продължат тези разисквания на ниво държави членки. Разбира се, че не е възможно на един съвет на министрите да бъдат изчерпателно обсъдени всички аспекти на тези елементи. Затова ние решихме в, на всеки 6 месеца, на всеки семестър, да бъдат разгледани по-отблизо 5 държави членки, като се следва, разбира се, азбучния ред. Така че на следващо ние ще започнем с пет държави членки. Това са България, Чехия, Австрия, Дания и Естония. Ние ще разгледаме проблемите в тези държави членки. Ще разгледаме какво работи добре, какво не работи добре, за да се учим помежду си. Това е много важно за нас. Например, как стои ситуацията с независимата съдебна система. И партньорите в съответния сектор ще обсъдят въпросите и ще се получат. Това е подхода, който предлагаме. Ние предлагаме градивен диалог и колкото се може по-рано да се хванат погрешните тенденции, проблемите, и да бъдат коригирани съответно. Това е което ние можем да направим, уважаеми дами и господа. Ние като председателство. Разбира се, всички институции трябва да поемат своята отговорност по темата и се надяваме искрено, че по време на германското председателство поне ще бъде създадена именно тази основа за бъдеще разисквания и диалози за върховенството на закона. Искам да благодаря предварително на бъдещите председателства на Португалия, на Словенията, дори и Франция, които се ангажираха именно поне три пъти годишно да организират такива обстойни дебати за върховенството на закона. Това са чудесни възможности на които ще се обсъжда прилагането или не на механизма за върховенство на закона и се надявам по този начин съвета да изиграе своята ангажирана роля. Искам на вас в Европейския парламент най-искрено да благодаря, защото без вас тази тема нямаше да стигне до този приоритет в работния дневен ред на всички институции. Аз ви уверявам, че ние ще направим всичко по силите си, за да може Европейския съюз действително да гарантира доверието като институция към него – където се спазват националните традиции, различията, но същевременно изградим една обща основа около европейските договори. Много ви благодаря. Председателят, много ви благодаря, господин Рот. Сега преминаваме към Европейския комисар за правосъдие Дидия Рейндърс. Имате думата в рамките на 7-8 минути защото след това ще започнем обсъждането на вашия първи годишен доклад. Имате думата, господин Рендърс. Господин комисар? It's okay. It's okay, chair. And good afternoon. Добър ден на всички участници. Много сърдечно приветствам тази инициатива да бъде покан на комисията да представи своят първи доклад за върховенството на закона, комисията работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и по-специално комисията Либе при създаването на механизма за върховенство на закона. И имам абсолютно твърдо намерение да продължи политическия дебат за върховенството на закона и той да продължи във всички европейски столици, най-вече в националните парламенти и разбира се също в диалог с националното гражданско общество. Аз вече представих доклада на германския Бундестаг, на Кодак и в най-скоро време ще го представя на датския парламент и на френския парламент парламента. До юни 2021 година възнамерявам да срещна с всички национални парламенти, за да представя доклада. Вашата роля е изключително важна. Вие сте избрани депутати и вашата роля е ключова при опазването и защита на принципите на правата държава. Трябва да работим заедно, за да защитаваме и да укрепваме този механизъм всеки ден. Точно за това предложихме този механизъм за предотвратяване на проблеми с върховност на закона, предотвратяване на появата им и предотвратяване на задълбочаването им. За да се създаде този механизъм, през януари тази година аз написах на всички 27 министри на външните работи на държавите членки, за да създаде една мрежа от национални контактни звена. Ние извършихме също така целенасочени консултации с заинтересованите страни. Бяха обхванати над 200 заинтересовани страни, които представиха своето мнение в писмена форма. Ние също така проведохме над 300 виртуални посещения по държавите членки. Срещахме се с националните органи за управление, с представители на съдебната система, други независими органи, също така с други заинтересовани страни, например Обединени на журналисти. Разбира се, и Основният ни принцип е равнопоставеност на всички държави при прилагането на този механизъм. Искам да подчертая, че нашата оценка почиваше върху широко признати стандарти, например стандартите на съвета на Европа и съдебната практика на, на Съда на Европейския съюз. Ние направихме така, че този процес да бъде максимално прозрачен, надежден и преобщаващ. Докладът представя обобщение на значителните събития в сферата на върховенството на закон от 2019 година в Европейския съюз, както и оценки на отделни конкретни държави с оглед на положителните и отрицателните промени. Ние разглеждахме четири основни сфери – независимост, качество и ефикасност на съдебната система, уредба за борба с корупцията, плурализъм на медиите и свободат на медиите, а също така други институционални възпиращи и противодействащи механизми за съдебната система. В много държави членки, с радост ще споделя се, полагат усилия за укрепване на независимостта на съдебната система – обаче независимостта на съдебните органи, съдебните системи остава проблем в редица държави членки. Все още има структурни проблеми, които се проявяват, например, в засиленото влияние на изпълнителната и законодателна власт върху съдебната система. За това, за да се гарантира качеството на съдебната система, по-специално е необходимо също така да се въведе и по-голяма степен на цифровизацията на съдебната система. Необходимо, разбира се, да се инвестира в системата на правосъдието. Също така, що се отнася до борбата с корупцията. Редица държави членки наскоро приеха много обширни стратегии за борба с корупцията. И сега по плурализм и свободата на медиите. Много положително е това, че независимостта на органите, регулиращи медиите, е фиксирана в закона на всяка държава членка. Независимо от това, има някои тревожни сигнали – Например, политическото влияние върху медиите, липса на прозрачност на собствеността върху медиите и рискове за журналистите и други действащи лица в сферата на медиите. Четвъртата сфера се отнася до институционалните възпиращи противодействащи механизми. Тук националните парламенти имат ключова роля. Пандемията – понякога дава добри примери на функциониращи, противодействащи, възпиращи механизми и парламентарния контрол помага да бъдат формулирани подходящи за ситуацията отговори на проблемите, свързани с пандемията. Обаче има държави, в които ситуацията предизвиква загриженост. И това е свързано с някои конкретни държави членки и системите за възпиращи и противодействащи механизми там. Гражданското общество продължава да бъде ключов фактор в цели Европейския съюз. Ние имаме нужда от постоянен диалог на национално ниво, на нивото на Европейския съюз, както вече чухте от министър от Съветът вече обсъди хоризонталните констатации на доклада през октомври и ще има обсъждания, които ще бъдат посветени на пет конкретни държави членки Белгия, България, Чехия, Дания и Естония. Ние спазваме протокола на съвета. Аз съм убеден, че с бъдещите председателства ние ще можем да обхванем всичките 27 държави и членки. С нетърпение очаквам нашето бъдещо сътрудничество с предстоящо португалско и словенско председателство. С нетърпение очаквам да обсъдя конкретните глави посветени на държавите членки с вашите парламенти. Също така имам намерение да проведа обсъждане с националните парламенти на всички държави членки. Наскоро, както вече споменах, имах много добро обсъждане с германския Бундестаг и скоро ще се срещна с датския парламент. Надявам се, че ще има и други такива възможности. Например, вече се планира срещата ми с с парламента на Португалия в контекста на предстоящото португалско председателство на съвета. Също така иска да посоча значението, което придава комисията на използването от страна на държавите членки на средствата от бюджет на Европейския съюз в контекста на върховенството на закона. Комисията разглежда предварителните условия като изключително важен фактор за осъществяване на проекта Европейски съюз от следващото поколение. Разбира се, ние ще продължим да се опираме върху член 7 и предвижданите от него наказателни процедури в случай на нарушения на разходването на средства от европейски бюджет. Разбира се, разчитам на продължаваща подкрепа и на Европейския парламент и на националните парламенти в нашата съвместна дейност по укрепване на принципите на правата държава. Много ви благодаря за вниманието. С нетърпение очаквам вашите въпроси, вашите коментари. И искам да кажа, че много се радваме, че имаме възможност да представим този наш първи доклад в тази сфера на националните парламенти. Много ви благодаря, Дидия. благодаря ви също така за представянето на доклада, за вашето изказване, което е важен принос за нашето заседание, разбира се. Значението е огромно. Не само за Европейския парламент, но и за всички национални парламенти. Изключително важно да работят активно в в сферата на утвърждаването на основните ценности на Европейския съюз. И сега, разбира се, това е много важно в контекста на твърде дълго продължи от криза с COVID-19. Добре, преминаваме към следващата точка. Господин Шимичка, докладчик по докладчика за механизма за демокрацията, върховенство на закона и основните права. Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на комисаря Райндерс за неговата работа през тази толкова трудна година. И много се радвам от публикуването на първия годишен доклад за върховенство на закона. Искам също времено да благодаря и на германския министр Рот, който организира вече първи общи разисквания в рамките на съвета по този доклад. Изключително важно е вие да продължите в комисията да организирате такива разисквания между всички европейски институции. Нека да не забравяме, че милиони европейци гледат към Европейския съюз, който да гарантира техните права и свободи и да ги предпази от авторитаризъм и крайен либерализъм. Само като си сътрудничим, ние можем да постигнем резултати в този диалог. Разбира се, националните депутати също е, следва да поемат своята водеща роля в е, рамките на този диалог. Разбира се, много е важно обвързването на върховенството на закона с е, МФР, многогодишната финансова рамка и е важно текста в регламента именно да посочва годишния доклад като източник възоснова на който може да бъде задействан механизма, който ще доведе евентуално до санкции. Разбира се, че първо трябва да бъдат изготвени обективни анализи, преди да се пристъпи към подобни действия на санкции. Искам да направя връзката между регламента и годишния доклад. Всъщност годишният доклад не представлява законобързващ текст. Знаете, че Европейският парламент прие резолюция миналия месец, в която призовава съвета и комисията да продължат а, този цикъл и той да се превърне като а, законов елемент в а, а, този цикъл на мониторинг. Защото комисията е тази, разбира се, която ще извършва целият този мониторинг, това наблюдение. Не би следвало и би следвало всъщност да подкрепим, да дадем правно основание, стабилно правно основание на комисията за тази работа. Бих желал също времено да спомена друг важен въпрос, а именно цялостния подход в процеса на мониторинг. И Катарина Барли също даде пример. Да вземем Полша, например. Комисията е силно ангажирана с наблюдение на ситуацията в Полша. Много полски жени очакват от нас да защитаваме техните права, дори правото на аборт. Това са човешки права, равнопоставеност, които следва да бъдат наблюдавани и гарантирани. Така че а, целият този процес на мониторинг би следвало да се развива в а, приложеното поле на член 2 и да обхваща всички тези аспекти европейските ценности. Връзката прекъсна, съжаляваме. Excuse me, Michael, we have lost you. Председателят, извинявай, Михал, може ли отново да се включиш? Загубихме звука. You reconnect, please, because we lost... Може ли, може ли да се включиш, Михал? Чуваме те сега. Yep, if you, if you may conclude, we were listening. Председателят, очакваме, Михал, твоите заключения. Заключителни думи, ако обичаш. Да, извинявам се, господин председател, очевидно се разпадна интернет връзката. Да, так му щях да приключа. Так, действително парламента настоятелно апелира към комисията и съвета да започнат тези преговори, да защитим дълготрайно европейските ценности, защото ние дължим това на всички граждани от Полша до България, да покажем, че Европейският съюз се грижи за основните принципи и ценности в нашите общества. Председателят, благодаря ви. А сега да преминем към някои изтъкнати представители от националните парламенти, които ще се изкажат. Госпожа Савел Родригес, е, член на Комисията за по конституционни въпроси е, към Народното събрание в Португалия. Може ли да се изкажете в рамките на 3 минути, Изабел? Включена ли сте? Имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам горещо да поздравя всички колеги и да благодаря за доклада. Това е един много сериозен инструмент и подкрепа за анализа, който трябва да извършим. Но това, разбира се, не изчерпва всички необходими мерки, които трябва институциите да предприемат за защитата на правовата държава, защото наистина има сериозни заплахи както и пред европейските ценности. Затова ние сме съгласни с приоритета за задълбочаване на правовата държава и защитата й, защото точно от това проистича и запазването на един Европейски съюз верен на основните си принципи. Много държави сега ще трябва да се анализират Отбелязана е рамката. Налични са определени заплахи. Съгласни сме също с въвеждането на условие за върховенство на закона за достъп до помощите и до фондовете на европейските мерки. Така че мерките трябва да бъдат строги и последователни. Диалог е много важен в случая. Но това няма да е достатъчно за онези, които блокират нещата и ще трябва да се въведат и други инструменти разделението на властите, съдебните системи. А, има и други конкретни въпроси, които засягат някои от държавите членки. Аз бих искала всъщност да обърна внимание на две, два момента, които тежат в случая доверието на гражданите, защото когато него го няма, това отслабва институциите. И другия проблем е проблема с дезинформацията. В областта на корупцията трябва държавите членки да продължат да задълбочават механизмите си за борба срещу нея, но да се работи в областта на възприятието на обществото на тези явления. И съвсем накратко, накрая, за една много важна според мен тема, темата на дезинформацията. Струва ми се, че не е достатъчно да гарантираме плурализма, и свободата на медиите. Струва ми се, че сме на етап, в който трябва да гарантираме средства за съществуване на медиите и в частност по време на криза и на а, економически затруднения. Обръщам ви внимание на печатните органи в регионално равнище. За тях трябва допълнителни условия от страна на Европейския съюз, допълнителни към националните. Трябва да се борим също дезинформацията и трябва да сме много близо до самите граждани, които всъщност са обекти на тази дезинформация и, и препращат тези фалшиви новини. Благодаря, господин председателю. Старк. И Рих Бирт от Бундестага. Ако сте свързан, заповядайте. Хериберт Хирте, слушаме ви. Хер Хирте? Си да? А. Господин Хирте. Просто трябваше да се натисне два пъти. Аз съм председател на подкомисията за европейско право в Бундестага и ние сме обсъждали този въпрос за правовата държава в Бундестага и действително приветстваме представянето на този амбициозен доклад от страна на комисията. Преди няколко дни можахме да го обсъдим именно в нашата подкомисия. Много от колегите са съгласни, но има и критики и смятат, че все още сме под действителността. Когато виждаме, например, доклада по отделните държави и когато чуваме какво се казва, разбираме, че бихме могли да стигнем и по-далеч. Не стигаме до едно общо споразумение по определенията на принципите, основните принципи и дефиницията за правовата държава. В Германия, например, знаете, че прокуратурата е напълно независима и тя единствено може да се подчини на решения на Европейския съд. Освен това, провеждаме дискусии за независимостта на Европейската Централна банка. Независимостта на всички институции трябва да се подчинява на а, независимостта, на принципа на независимост. Това е а, принцип, който определя, легитимира демокрацията. Така че а, наистина трябва да разгледаме един така доста делегатен въпрос а, а, за ролята на високопоставени съдии, след напускане на тяхната позиция, дали те да бъдат включени в специален регистр, защото а, те могат да изиграят много важна роля след напускане на позицията си. Така че е много важно да бъдат предприяти някакви законодателни решения в тази посока. Важно е, в крайна сметка, да се постигне съвместно решение и от а, е, името на правната комисия в германския Бундестаг, между прочим, ние провеждаме а, е, различни а, е, разговори с колеги от Косово, от други страни. Ние работим също така съвместно и с колегите от Конституционния съд по така наречената програма ПСП-2 в Германия край на краищата всички ние, като демократични общества, се нуждаем от независими медии. И това го наблюдаваме в последните дни, колко е, е важна независимостта, особено на медиите, свързани с съдебната власт. Благодаря ви. Ви благодаря. Господин Клаус Кристиан Клаузен от Германския Бундестаг. Имате думата. Имаме ли връзка с вас? Клаузен. Господин Клаузен, имаме ли връзка с вас? Sind Sie da? Wir brauchen Sie. Нуждаем се от вас, господин Клаузен, ако може натиснете бутона за микрофона и видеото. Виждаме ви и ви чуваме. Чудесно, казва господин Клаузен. Благодаря, уважаеми господин председател, за вашата покана да участвам в вашето заседание. Аз представлявам една северна германска провинция в качеството си на министър по правосъдието, европейските въпроси. Става въпрос за федерална провинция Шлезви-Холштайн и ние съвместно с различни заинтересовани страни обсъждаме също така тези въпроси не само свързани с нашата провинция, но и на европейско ниво. И ние смятаме, че създаването на този механизъм за върховенството на закона е изключително важна стъпка, тъй като той е част от правовата държава, правовите държави в Европейския съюз. Очевидно е, че имаме различни разбирания от историческа, културна гледна точка относно правовата държава и върховенството на закона. Затова е много важно да се обединим около е, едно общо разбиране. Така че всички държави членки трябва да се обединят именно около този доклад, който може да бъде много полезен именно в тези открити, честни дискусии, които да започнат с това събитие и да продължат за напред. Разбира се, ще бъдат разглеждане отделните държави членки. също това въжи и за Германия. И за нас е много важно да си дадем сметка по какъв начин се гарантира върховещето на закона у нас. Комисията посочва в а, а, доклада, че, например, в Германия съществуват още някои пропуски относно цифровизацията на съдебната система, с което ние сме съгласни. И искрено вярвам, че а, този доклад ще създаде нова форма на диалог за всички нас, за да можем на ранен етап да разпознаваме проблемите. Искам да ви обърна вниманието относно решение на германския Бундестаг, взето миналия петък, относно доклада на комисията. Германския Бундестаг изключително а, приветства конкретни дискусии по спецификите на отделните държави членки и разбира се да се анализират своевременно проблемните тенденции. Разбира се, този доклад е допълнение към вече съществуващите инструменти и може да постави началото на една отлична превенция. Напълно сме съгласни с резолюцията на Европейския парламент, в която се апелира към комисията и съвета – МФР и бюджета да бъде обвързан именно с това условие за правовата държава. За нас това е изключително важна стъпка и ние приветстваме този компромис, постигнат между съвета, комисията и Европейския парламент. И по този начин, с този механизъм, не само ще бъдат бързо разкривани злоупотреби, но и ще бъде гарантирана независимостта на съдилищата. Комисията, между впрочем, е, изготвила много е, добър анализ относно е, съдебната система в държавите членки, така че всички ние трябва да положим усилия действително да дадем живот на този нов механизъм, защото това си струва. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви, господин Кристин. А сега преминаваме към членовете на Европейския парламент, които желаят да се изкажат. Искам да ви помоля, скъпи колеги, че не трябва да забравяме ситуацията, в която се намираме. COVID-19 ни засегна всички, засегна работата ни. Знаете, че трябва да се придържаме много стрикно към времето. Членовете на националните парламенти разполагат с минута и половина, а европейските евродепутатите с една минута. Тъй като ние тук се срещаме редовно, затова сме предвидели повече време за представителите на националните парламенти. Сега, колеги, започваме с а, първите двама участника, членове на национални парламенти. Първо, Персонбру от Френската национална асамблея, а след това Деметрис Деметри от гръцкия парламент. Сега думата има Венсан Бру от Френския парламент. Просто информирам ви, кои са а, а, изказващите се. Венсан Бру, Френски парламент, имате думата. Месье Бру? Господин Бру, видяхме ви, чу, слушаме ви. Опитайте се да се включите отново. Включен ли сте, господин Бру? Благодаря. Вансън Брю в момента има проблеми с включването. Аз съм неговия парламентарен сътрудник и ме моли да ви прочета неговата декларация. Господин комисар и дами и господа парламентаристи, и уважаеми колеги от националните парламенти, първо искам да приветствам инициативата на Европейския парламент за подобно заседание, въпреки тези условия. Това е от изключително значение за бъдещето на Европейския съюз и правовата държава. Приветствам доклада на Европейската комисия. Това е много важен етап. Съгласни сме с въвеждането на условността за достъп до европейските фондове. Това е от съществено значение, за да не се превръщаме е, просто в е, е, платец, а става въпрос за опазване на основни принципи и е много важно наистина да имаме дефиниция на правовата държава възоснова на четири стълба. Този доклад поставя правовата държава там, където тя трябва да бъде в сърцето на европейското изграждане. Бъдещия механизъм за тази условност няма да уреди всичко, разбира се. Става въпрос за етап, а не за край и за цел, за крайна цел и не трябва да се успокояваме. Всеки ден виждаме, че а, има отклонения и трябва да се справяме с тях. Например, университетите в Унгария, които се опитват да запазят независимостта. А, журналистите в Польша и в Унгария също, които все а, повече са ограничавани в техните раз, журналистически разследвания. А, положението на съдиите също, например, в Унгария също трябва да ни притесни положението на ЛГБТ е също в някои градове на Европа. Трябва да продължаваме да назоваваме нещата с точните им имена, да установяваме всички отклонения и да защитаваме тези основни ценности. Като, разбира се, сме възможно най-точни от правна гледна точка. Това е изключително важно за нашия континент. Благодаря. Димитрис Димитрио, please, Cyprus. Деметриус Диметрио има думата от Кипър. Тук ли сте? Имаме ли връзка? Go ahead, one minute and a half, please. You were... Полагате с минута и половина. Можем да ви видим, ако обичате, включете звука. European Parliament and its particular Try better. please, we were We could see you, we could hear... връзката ви. Не... Опитайте, моля ви, още веднъж. Искам да благодаря на Европейския парламент и на господин Лопес Агилар, който организира тази междупарламентарна среща. Искам да благодаря на Европейския комисар Рейндърс и на господин Род. Евро... Междупарламентарният диалог по основните права и върховенството на закона в рамките на Европейския съюз е изключително важна инициатива. Върховенството на закона е основен стълб във всяко едно демократично общество и е основна ценност за Европейския съюз и неговите държавни членки. Националните парламенти би следвало също единно да прилагат този принцип навсякъде в Европейския съюз. Тези усилия би следвало да доведат до укрепване на нашата обща европейска идентичност. Би следвало да изготвим оценка на национално ниво на върховенството на закона в редовен порядък, системно, защото е много важно своевременно да се разкриват проблемите и дефицитите. Искаме да благодарим на Европейската комисия за нейния доклад, който наистина предоставя изключително важна информация за националните институции. Това е много важен аспект за всяка една демокрация. Много са важни елементите, които предлага Комисията за редовен а, анализ и мониторинг на свободата на медиите, свободата на независимостта на а, съдебната система, борба с корупцията. Това е, са изключително важни елементи, които гарантират демократичните ни ценности. И а, този диалог е първа такава стъпка. Всички депутати трябва да се ангажират с заключенията на доклада и да работят съвместно с гражданското общество навсякъде в своите страни. Целият този процес трябва да бъде ключов за всички парламенти. Що се отнася конкретно до Кипър, Доклада беше представен Комисията по правни въпроси е, в нашия парламент. И разбира се, ние напълно приветстваме този доклад, защото навсякъде трябва да бъдат в зародиша си разкривани явленията, тенденциите, нарушаващи основните права и върховенството на закона. Благодаря за вниманието ви. Председателят, благодаря ви, господин Димитрис. Колеги, искам да се обърна към всички вас, които представяте националните парламенти, да спазвате времето. За нас е, спазването на времето е много, много важен въпрос. Ние не разполагаме с много време. Всичко е много точно и ясно разпределено. Така че, моля ви, преди да вземете думата, просто се опитайте да се изкажете в максимум минута и половина. Дори да разполагате с написан текст, ако може да го обобщите, защото няма да имаме възможност да дадем думата на всички гости. Господин Вилчек има думата. Вие представяте Европейския парламент за една минута. Thank you very much, uh, chair and, uh... Много ви благодаря, господин председател, уважаеми оратори, уважаеми колеги. Наистина това е много важен дебат. Важно е да обсъждаме върховенството на закона, колкото се може в по-широка аудитория, колкото се може по-задълбочено. Групата на ЕНБ отдавна призоваваше за механизъм, който обективно да оценява държавите членки от гледна точка на спазването на принципите на правата държава. Смятаме, че първият доклад на комисията е първата стъпка в правилната посока, но трябва да имаме повече от това. Трябва да имаме един правно обвързващ механизъм, който, разбира се, да включва като участници Европейската комисия, Европейския парламент и националните парламенти и те да участват в годишната оценка. И искам да попитам съвета и комисията, най-вече съвета, какъв е напредъка в посока създаване на такъв механизъм, така че наистина да имаме един широк механизъм за защита на принципите на правата държава. Много благодаря. Една минута, каза председателя. Сега следващия, следващите двама оратори, Франческо Перти и Вита Антурада от Латвия. И сега господин Перти от Италианския парламент. Онореволе Берти, проприо ли? Господин Берти, <laughs> Ci provi, grazie. Благодаря много, господин председателю. Уважаеми колеги, Господин комисар и госпожо заместник-председател, ние приветстваме това заседание, за да можем наистина да очертаем напредъка в областта на върховенството на закона. Трябва да кажа, че в Италия нашата партия иска по-задълбочена борба срещу корупцията с повече санкции. С, например, наказание за неизбираемост – когато а, има а, престъпление в а, държавната власт. Опитваме се да реформираме всички процедури, както в наказателното, така и в гражданското право. За съжаление, има прекъсване на връзката Can you hear me now? Adesso, ecco, ancora. Yeah. Сега се надявам, че ме чувате. Много важни са инвестициите. Нуждаем се от инвестиции за публичната администрация и за съдилищата. Какво наблюдаваме? Върховенството на закона не е административен въпрос. Това е политически въпрос. Въпрос на политическа култура. Разбира се, че парите, европейските средства и фондове могат да бъдат обвързани с изпълнението на върховенството на закона. Обаче не можете да а, договаряте ценностите. Не можете да налагате ценностите с економически стимули. Това е политически и морален проблем свързан с политическата култура. И много важно а, да ви представя тази моя гледна точка. И не, не, не би трябвало да се създава по този начин а, институционален конфликт между Европейския парламент и а, националните парламенти. Председателят. Преминаваме към. А, госпожа Лат, а, Витма от Латвийския парламент. I hope everyone can hear me. Да, добър ден. Надявам се, че ме чувате. Приветстваме тази инициатива. Наистина много е важно да има един нов критерий, който да измерва състоянието с върховенството на закона в Европейския съюз. В някои аспекти ситуацията наистина е потискаща. Отдавна обсъждаме върховност на закона, но много често това не води до някакво конкретно подобрение. И това проличава и от доклада за състоянието с върховенството на закона. Ние сме загрижени от това, че това обсъждане може да продължи прекалено дълго. Ако 24 месеца е срока за обсъждане в съвета, това е прекалено дълго, за да може да се промени по някакъв начин ситуацията. За съжаление, връзката прекъсна. Председателят, връзката с вас е прекъс... връзката с вас е прекъсната. Можете ли да си рестартирате компютъра, да рестартирате връзката? I'm sorry we lost track of you. We were having you, but now, now. Много жалко, но изгубихме връзка с вас. you re... yes, yes. Uh, Please, if you finish, if you finish, we thank you. Uh, uh, three, three sentences and I will finish. Само три изречения. Приветствам напредъка по предварителните условия, въпреки че много е по-тесен подход, отколкото аз се надявах. Не смятам, че се съдържа отговора на много от проблемите в този доклад, но така или иначе аз привесвам този доклад, защото той е една стъпка напред. Благодаря. Председателя, благодаря. Сега Елена Йончева от Европейския парламент. Имате една минута. Заповяда. Благодаря, господин председател. Имам конкретни въпроси и ще се радвам да получа конкретни отговори. Първо, към комисията. Първият годишен доклад не предвижда явна класация на държавите членки. От гледна точка на прилагането на член 7. Дали може да кажете кои са държавите членки, които незабавно трябва да интензифицирам реформите? Например, в България министр-председателят не каза нито една дума за съществото същината на резолюцията на Европейския парламент за ситуацията в България, прията съвсем наскоро. И журналистите нямаха възможност да му зададат въпроси. Представяте ли си нещо подобно да се случи в някоя друга държава, членка на Европейския съюз? Така че, моля, посочете кои са държавите членки, за които трябва да се взимат незабавни решения, освен Унгария и Полша. Второ, има много предизвикателства в сферата на борбата с корупцията. Обаче не е направено много напоследък, през последните години в Европейския съюз какво ще бъде направено за укрепване и допълване на законодателството на Европейския съюз в тази сфера. Към председателството в някои държави членки ситуацията е наистина много проблематична. Кога ще започне съвета да действа и то незабавно? Сега, когато вече има обвързване между финансирането от Европейския съюз и състоянието с върховенството на закон, трябва вече да се действа по-бързо. Благодаря, казва председателят. Нека да преминем към националните представители, представители на националните парламенти. София Боротези от Гърция. След това Карло Суко, Фернан Срок от Испания. София, дали имате връзка с нас? Заповядайте. Ме акуте, калиспера, акугаме. Yeah, we hear you. Yeah, we hear you. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати на комисията, искам да ви поздравя за вашата работа при тези толкова тежки условия на труд с оглед на здравната криза. Този инструмент, според нас, е много важен за в бъдеще за националните парламенти и доклада не би следвало да потъне в архивите. Този доклад би следвало да даде възможност да ни обедини, да се получи повече информация от държавните членки по отделните сектори. От е, много години Гърция се намира в тежка бюджетна ситуация. Ние сме подложени на тежка много строга финансова бюджетна дисциплина. Тази криза допълнително осложнява цялата, цялостната ситуация, да не говорим и за миграционната криза. Въпреки това, ние приехме амбициозни закони за борба с корупцията, например, за подобряване на правовата държава, за което искам да благодаря, че европейските институции и по-конкретно в доклада на комисията се отчитат тези постижения на гръцкото правителство и на гръцкия парламент. Много поздрави от Атина. Карлос Уго Фернандес Рока. Заповядайте, господин Рока. Имате думата за минута и половина. Няма връзка. Добре, тогава ще преминем към следващия национален парламент. Тереза Комодини Каченс от Малта. Тереза Комодини как е, извинете, не знам. Може ли да ме чуете? Благодаря за това, че ми давате думата. Преди всичко искам да благодаря на Европейския парламент за прекрасната му работа за утвърждаване на върховенството на закона в Европейския съюз за нас като Европейски съюз е много важно да утвърждаваме, да отвоюваме върховенството на закона като една от основните ни ценности. Това въжи за всяка една държава членка. И за целта ни трябва както националните парламенти, така ни трябват европейските институции. Всеки има и трябва да изпълнява своята роля. Много съм благодарна за тази междупарламентарна среща. Особено това, оценявам високо това, че тази среща се провежда толкова скоро след приемането на доклада. И трябва да продължим да работим заедно националния парламент, Европейския парламент, европейските институции, за да се запази тази ценност, каквато е върховност на закон. Искам сега да се спра върху самия доклад. Жалко е, докладът не посочва в главата за Малта ситуацията с журналистите и ситуацията с корупцията по високите нива на властта. Не трябва да подценяваме заплахите и пречките, особено що се отнася до ситуацията на журналистите. Необходимо е да бъдат критикувани онези пречки и заплахи, с които се сблъскват журналистите. Знаем, че много хора, включително журналистите, са застрашени от загуба на доход. Трябва да гарантираме ефикасното и ефективното функциониране на медиите. Благодаря ви и очаквам продължаване на диалога между националните парламенти и Европейския парламент. Благодаря ви сега. Софи Интвелт от Европейския парламент. Имате една минута. Дали имате връзка? Да. Ще се постарая да се изкажа в рамките на една минута. Това е огромна тема. Знаете, че тази тема е особено важна за мен. Преди 6 години аз бях докладчик по тази тема. И всъщност това беше първоначалната ни идея, че националните парламенти трябва да бъдат част от тази дейност. За съжаление, казва госпожа Интвелт, има много силно ехо. Сега като че ли е по-добра връзката. И така, мисля, че е важно всички ние виждаме, че демокрацията е много уязвима, включително и когато тя бива нападана и отвътре. И е, Новоизбрания президент на САЩ Джо Байден обяви, че следващата година ще организира глобална среща на върха за демокрацията. Първият годишен доклад, разбира се, трябва да се приветства, но както каза и колегата Шимечка, трябва да бъде доразвит и разширен този доклад. Той не е единствен инструмент. Предварителните условия, по които тук още постигнахме съгласие, е още един инструмент и разбира се, трябва да се мисли за следващия бюджетен период. Ако има санкции, те трябва да бъдат разглеждани в дългосрочен план. Всеки цент от европейския бюджет, който се разходва, трябва да отговаря на критериите на спазването на върховенството на закона. Ще се огранича само с това. Радвам се, че провеждаме първия ни дебат. Се надявам, че всяка година ще провеждаме такъв дебат. Опитваме се Наистина трябва да могат да се изкажат всички, които искат, но моля е, също така придържайте се към времето, което ви е отреден, защото трябва да дадем възможност и на нашите поканени оратори да отговорят на поставените въпроси и коментарите. Защото колкото и да са бързи нашите устни преводачи, много ще ни е трудно да се вместим в ограничените периоди, в които ни дават в момента за работа. Ние наистина сме много ограничени във времето в сегашните условия. Сега Натали Гибсън от Белгийския парламент. Натали. Имате думата, Натали, Белгия. Включен ли сте? Да. Чувате ли ме? Да. И аз искам да поздравя Европейската комисия за този първи годишен доклад. Искам да поздравя комисар Рейндърс за много интересния документ, какъв този доклад това е доклад, който всяка страна може да анализира и да види какво може да сподели като пример на добра практика и какво може да се промени. Някои колеги вече говориха за това. Що се отнася до Белгия? Този след обед новото правителство представя новата си политическа програма и в доклада за Белгия се посочва, че има нови финансови средства за да се засили цифровизацията, включително сферата на правосъдието. Приветствам това, че комисар Рейндър се срещна, ще се срещне с парламента и ще обсъжда с него това. Има някои мисли за цифровизацията, която е много важна, разбира се, за сферата на правосъдието, за съдебната система. От друга страна, не трябва да забравяме, че правосъдието трябва да остане много силно обвързано с човека, с човешките решения. Трябва да има диалог, трябва също така да има възможност за медиация. Също така, нека да не забравяме, че част от населението все още не е цифровизирано или поне не изцяло. Така че бих искала да знам повече какво мислите за цифровизацията на правосъдие. Тук с мен също е колега от Министерството на правосъдието на Белгия. Добре, благодаря ви. Сега преминаваме с депутатите в Европейския парламент. Моля, бъдете кратки от зеленията Делбус Скорфилд. Моля, имате думата за една минута. Yep. Yes. Hello. Thank you. This... Здравейте. Този дебат е изключително важен. Много съжалявам, че разполагаме с толкова кратко време. Напълно ви разбирам, господин председател. Така че съвсем накратко. Много се нуждаем от ангажимента на националните парламенти да се включат по тази тема. Чухме колко е важен доклада за тях, така че всъщност доклада трябва да се реализира и използва в националния контекст. И а, принципът за върховенството на закона трябва да бъде още по-важен от европейския семестър, по-важен от всичко, защото той трябва да бъде взиман предвид именно когато става въпрос за европейски фондове, за европейски средства. Много се радвам на факта, че Дидие Райндерс ще посети всички национални парламенти. Второ, нуждаем се от солидарност и а, подкрепата на всички асоциации, които са участвали в изготвянето на доклада. Много от тези асоциации и организации са били атакувани от национални правителства и кабинети, така че наистина нашата роля е като Европейски парламент да подпомагаме всички тези а, организации, които са предоставили данни за изготвянето на а, а, доклада. Чухме от германското председателство от господин министър Рот, че това е един от няколко инструмента. Разбира се, този механизъм няма да измести процедурите по член 7, които вече са задействани спрямо Полша, ситуацията на жените и Унгария, ситуацията на съдебната система. А, искам да кажа, че а, механизма по а, член 7 не се използва цялостно. Трябва ние и комисията да насърчаваме, апелираме към съвета да се възползва много повече от всички тези инструменти председателят. Благодаря ви. Преминаваме към Патрик Яки Екаре. Свързан ли сте с нас, Патрик? Имаме ли връзка? Няма връзка. Преминаваме към следващия оратор. Госпожа Сира Рего. Последната дума е за вас. Да, много ви благодаря. Разбира се, много положително е това, че имаме този доклад. Виждаме преди всичко това, че този доклад е публикуван в условия на десницата, която надига глава, особено крайната десница, десница, жените биват потискани. И подобни доклади, разбира се, трябва да бъдат изчерпателни и трябва да включват също така и дейността на различни агенции на Европейския съюз, като Фронтекста. Знаем, че в Германия и в Ирландия бяха публикувани данни за дейности на Фронтекс, които предизвикват сериозни съмнения. Дали не трябва доклад да бъде по-обширен и в бъдеще включва Агенцията на Европейския съюз и да не предвижда механизма, дали не трябва да включва различни други видове нарушения на човешките права? И така, преди да преминем към втората част от нашето обсъждане, което ще се занимава основно с, мерките държавите членки във връзка с COVID, мисля си, че трябва да дадем думата отново на нашите гости, оратори, за да могат да, да отговорят на някои от поставените въпроси, някои от изказаните мисли. Михаил род. Дали бихте искали да се изкажете? Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Оставам с впечатлението, че цари общото мнение сред изказалите се по отношение на доклада и новия механизъм. А именно този механизъм трябва да се използва за това да стигнем до едно общо разбиране на механизма за правовата държава и за върховенството на закона. За какво става въпрос? В договорите е разписан един единствен инструмент по член 7, който до момента е задействан един единствен път в момента срещу Полша и Унгария. Германското председателство възнамерява да продължи работата по тези процедури преговорите между Комисията, Съвета и Европейския парламент изготвихме нов инструмент, механизма за върховенство на закона, който да е обвързан с а, евентуални санкции, именно спирането на европейски средства, когато се нарушава върховенството на закона. Искам да отбележа, че това е само един инструмент, чиято цел е опазване на върховенството на закона навсякъде в Европейския съюз. От самото начало ние се ангажирахме с тази инициатива. И всеки, който се е запознал с работната програма на германското председателство, е убеден, че това е приоритет за нас. На следващо място искам да подчертая диалога. Диалога, който ние възнамеряваме да организираме в редовен порядък той има превентивен характер. Много е важно това да се разбере от всички. Всички институции могат да се възползват от информацията от този доклад. Не може да се гледа на това като някакъв продукт на Брюксел или Страсбург. Напротив, този доклад нека да бъде навсякъде разгледан и да се ползва активно от държавите членки. Това е чудесна възможна. Чухме а, депутатите от националните парламенти, слушах а, с много голям интерес германските депутати, моите колеги. Искам на всички вас да благодаря за градивната позиция. Пожелавам на всички ни много-много успех и надявам се, най-скоро време да се срещнем на живо. И разбира се, благодаря на вас, уважаеми господин председател. И аз ви благодаря, господин Род. Искам сега да ви кажа, че вече няма да имаме превод. С... В момента превода приключвам. Така че от сега нататък всички в рамките на един час ще говорим само на английски. Би трябвало сега да бъде направена почивка за, а, в рамките на един час. Така че, моля ви, колеги, от сега нататък само